Ich glaube, wir können beginnen. Председателят, мисля, че можем да започнем. Нека първо ви припомня, че на третия етаж на тази сграда има книга за съболезнования за онези от вас, които искат да запишат нещо там. Става дума за съболезнования за близките и роднините на жертвите на самолетната катастрофа. Можете да изкажете съболезнованията си в тази книга до утре. Сърдечно приветствам с добре е дошъл господин Симкала, заместник председател на комисията и комисар, отговарящ по въпросите на транспорта. Имате думата. Благодаря ви. Добър ден, уважаеми членове на Европейския парламент и наши партньори в Комисията по транспорт на Европейския парламент. Позволете ми също да кажа колко дълбоко съм потресен от самолетната катастрофа. Преди да започнем работа по същество, трябва да кажем, че този инцидент хвърля сянка върху работата ни тези дни. Наистина бяхме потресени от него, изказахме своите най-искрени съболезнования на близките и роднините на загиналите и призовахме защателно разследване на причините за тази катастрофа. Трябва да се установи какви са причините, и кои са отговорните за този инцидент. Подобни инциденти винаги са шокиращи. Шокиращи са също така и последиците от тях. В случая става дума за една наистина потрясаваща ситуация. Никога до сега след подобен инцидент не са били предприемали подобни действия, ужасяващи действия. Бяха нарушени всички правила за гарантирането на безопасност и за извършването на разследване. Бяха нарушени всички принципи, гарантиращи човешкото достоинство. Призоваваме всички заинтересовани страни да допринесат за напредъка на разследванията. Така ще можем на следващ етап да зададем и по-подробни въпроси. Знаете, че към момента се провежда среща на министрите на външните работи на страните от Европейския съюз, на която ще бъдат анализирани и политическите последици от инцидента. Нека сега преминем към работа по същество. Първо, поздравявам господин Михал Крамер за избирането му за председател на Комисията по транспорт. Поздравявам и новоизбраните координатори Сърдечно ви благодаря, че сте избрали да членувате в Комисията по транспорт и да работите по програмата ни в областта на транспорта и мобилността. Днес виждам сред нас много опитни членове на Европейския парламент, които са добре запознати с темите от областта на транспорта. Виждам и много новоизбрани депутати. Предстоят ви времена изпълнени с предизвикателства, тъй като Комисията по транспорт е сред най-активните комисии, тези, които поставят пред нас най-много предизвикателства. Това е и бих казал една от най-важните комисии в Европейския парламент, която значително е допринесла за политиката на Европейския съюз в тази област. Транспортът е жизнено важен сектор от европейската економика. Той се отразява върху ежедневието на европейските граждани, върху стопанските субекти, търговията и износа. Над 11 милиона души работят в областта на транспорта. Той допринася за 5% от общия БВП на Европейския съюз. А що се отнася до производството на съоръжения за областта на транспорта, поправката, поддръжката на транспортна инфраструктура и транспортните дейности, извършвани от дружествата за тяхна сметка, цифрите са още по-високи. Транспортът сам по себе си е много важен сектор. Европейският съюз има много силна позиция в производството в транспортния сектор. На Съюза се падат над 50% от производството на транспортни съоръжения в световен мащаб. Транспортът е сред основните предимства на европейската економика, но същевременно той е изправен и пред големи предизвикателства, с които трябва да се справим на общо европейско равнище. Едно от тях са големите разлики между отделните държави членки. В целия Европейски съюз намаляват ресурсите за поддръжката и модернизирането на инфраструктурата рязко спаднаха публичните инвестиции в транспортната инфраструктура от 1% на 0,75% през 2011 година. В миналото Европейският съюз се разглеждаше като отправна точка в качеството на инфраструктурата. Но <clears throat> сега изоставаме след други държави. Гражданите на Съюза изискват и очакват безопасни, сигурни и висококачествени транспортни услуги. Въпреки, че жертвите на пътно-транспортни происшествия продължават да спадат като брой, броят им все още е неприемливо висок. А, що се отнася до шосейния транспорт, си поставихме за цел да намалим с 50% броя на жертвите до 2020 година. Работим ефективно за постигането на тази цел. През изминалите години броят на жертвите постоянно спадаше, но има още какво да се направи, най-вече във връзка с тежките наранявания. Гражданите и деловите среди очакват по-новаторски, по-удобни и по-точни транспортни услуги на по-низки цени но все още не е доизграден вътрешният пазар поради законовите, административните и техническите бариери в държавите членки. Това води до неефективност и вменява допълнителни разходи на ползвателите на транспорт. Има също така и значителни економически загуби, предизвикани от проблеми с оперативната съвместимост и бавния темп при разгръщането на интелигентни системи за мобилност. Не можем да си позволим да сме самодоволни. Трябва да гарантираме по-голяма устойчивост на сектора с оглед намаляването на емисиите от парникови газове. Европейските транспортни системи до голяма степен зависят от нефта, което се отразява върху измененията в климата, но и на економиката ни. Всеки ден изразходваме по 1 милиард евро за внос на петрол петрол за моторни превозни средства и самолети. Много е рано все още да правя равносметка на работата на настоящата комисия, Следващият комисар по транспорта ще обяви новите инициативи, които комисията смята да предприеме през изминалите пет години. Сега ми се иска да ви изложа мерките, които сме предложили и които вашата комисия ще разглежда през идните месеци. Към момента има най-малко 15 законодателни досиета, които ви предстои да разгледате. Сега ще ви изложа приоритетите си, които до голяма степен съответстват на тези на италианското председателство. Първо, пакетът за железопътния транспорт. Той е от основно значение с оглед на повишаването на ефективността, конкурентоспособността и финансовата стабилност на железопътния транспорт и цялата транспортна, транспортна система, както и с на създаването на истински вътрешен пазар на железопътни услуги. Съветът към момента разглежда така наречения пазарен стълб на пакета. Той е свързан с управлението на сектора и отварянето на пазарите за услуги за пътнически превози. Италианското председателство ще започне преговори с Европейския парламент по техническия стълб, Нещо, което приветствам. Важно е да постигнем напредък и по двата стълба и да работим по тях паралелно. В областта на шосейния транспорт Основното, основният ни приоритет е да повишим екологосъобразността и безопасността на камионите. Особено като се има предвид, че на тях се падат 72% от товарните превози. Във връзка с това приветствам приемането на доклада Лайхтфрид. След постигането на политическо споразумение на ниво съвет през месец юни, комисията в момента очаква през есента да започне междуинституционални преговори с цел бързо приемане. Миналия петък комисията прие ново законодателно предложение за трансграничното принудително прилагане при нарушения на правилниците за движение по пътищата. Нашето ново предложение е пряко следствие от неодавнашното решение на Европейския съд, което потвърди виждането на комисията за подходящото правно основание – Действащото законодателство ще остане в сила за още година, за да се избегне правният вакуум. Призовавам е, парламента да реши спешно този въпрос. Третият ни приоритет е, е регламента за услугите на пристанищата, който е, подобрява финансовата прозрачност. Тук ще преодолеем също и нелоялната е, конкуренция ние е, допълваме с това предложение цялата ни програма за трансевропейските мрежи. Надяваме се, че в съвета ще се постигне политическо споразумение до октомври. След това вече парламента трябва да дооформи позицията си. И искам да подчертая, че приемето, приемането на регламента за пристанищата ще даде възможност за ефективно контролиране на разпоредбите на ниво държавна членка и също така формулирането на нови такива в бъдеще. Следващия ни приоритет е да се реформира сектора на въздухоплаването. 50% се предвижда да бъде увеличението на трафика през следващите 20 години и за да не се получи недостатъчен капацитет, ние предлагаме един амбициозен пакет за нови разпоредби. Пакета един на европейско ниво плюс 2. Радвам се, че вече италианското председателство започна работата в съвета. Обеден съм също така, че съществен конгрес може да се постигне единствено ако парламента упражнява натиск върху страните членки. Петия ни приоритет е развитието на градка, градската мобилност. Ние предложихме пакет миналата година в подкрепа на страните членки, за да могат те да излязат с мерки на национално ниво. Тук е, парламента също има своята роля за постигнане на консенсус за дългосрочна визия за устойчиво градска мобилност. Освен това, развитието на коридорите, транспортните коридори в Европа е, е, следва да се развива на място вече. 26 милиарда е, се предвиждат е, е, като инвестиции между 2014 до 2020, т.е. тройно повече спрямо предходните периоди. За Европа това означава 15 000 километра ЖП линии, които ще бъдат направени високоскоростни, 38 ключови летища и 94 основни европейски пристанища с мултимодални транспортни връзки. Разбира се, вече ние предвиждаме е, законодателство, но трябва да се търсят и правила за управление на тези е, дейности. Господин е, председател, е, последните няколко години бяха успешни за политиката на транспорта и е, транспорта не е само проблеми, създаващ задръствания, замърсяване и катастрофи. Той е, е възможност за създаване на растеж в економиката и работни е, места. Европа трябва да бъде свързана, трябва да има сигурност на транспорта което се даваше възможност да бъде постигнато последством политиката ни. Развиваме политики за градски среда, за логистика. Всичко това правехме заедно. И за това искам да благодаря на Европейския парламент и на предходната комисия, парламентарна комисия за транспорт, е, за тяхната дейност и се надявам, че ще успеем и да довършим нещата, които, за които говорих. Във всички случаи очаквали много работа, много предизвикателства. Очакваме да си сътрудничим също така открито, прозрачно и конструктивно, като от наша страна вие ще получавате всичката необходима информация за ефективна работа. Благодаря! Председателят, благодарим ви за изложението, благодарим ви най-вече, смея да кажа, за комплиментите, които ни направихте за работата ни през изминалия мандат. Да се надяваме, че и в края на след... този мандат ще получим същите комплименти. Не винаги сме на едно и също мнение с съвета и комисията, но сме готови да работим градивно за постигането на общите ни цели. Сега, както обикновено, първо ще дам думата за въпроси на координаторите. Ще имате по 3 минути. Господин Ванденкамп. Ликдонг. Благодаря, господин председател. Може би ще ви изглежда странно, но все пак нека да ви кажа добре е дошъл, господин комисар, въпреки че работим съвместно от доста време. Аз мисля, че ние действително не можем да пренебрегнем случилото се в е, Украина. Сега, доколкото разбираме, телата на жертвите ще пристигнат в е, Холандия утре и стигаме до следващия етап след това, т.е. да си отговорим на въпроса как всичко това можа да се случи. Надявам се, че ще има възможност да се организира проучване. Колегата ми сутринта зададе въпрос какво прави Евроконтрол, как са ангажирани те в това отношение. Вие също предвиждате ли да правите някакви проучвания? Освен това, днес сутринта, господин комисар, много ентусиазирано е, чухме, много ентусиазирано изказване от е, транспортния министр на Италия, който ни постави някои основни теми, с които смята да се занимават, включително четвъртия пакет за ЖП транспорт. И въпросът ми е как смятате да им помогнете? Защото ако правилно разбрах, вие ще е, продължите да работи проектите до 30 октомври. Новия комисар ще заеме поста чак от ноември. Тоест, вие ще работите с италианското председателство доста дълго време, което означава, че трябва да се свърши доста работа. Благодаря ви за думите за, пътнич... за безопасността по пътищата. Смятам, че ние действително подценяваме този проблем. Конкретен въпрос за въздухоплаването и Гибралтар, напреженията между Обединеното кралство и Испания там. В е, съвета се провеждат дебати и моят въпрос е, господин е, комисар, ще може ли да се реши нещо по въпроса в бъдещите няколко месеца и какво смята да направи комисията по този въпрос? Също така сутринта споменахме и проблема с социалния дъмпинг при е, шофьорите – на големи камиони. Тази тема се повдигна и в предизборната кампания. Възнамерява ли да предприемете някакви мерки? И накрая, ние всички сме наясно, че градовете са центрове за економически растеж, но трябва да има и съответната логистика за това. Благодаря ви, Исмаил Ертук. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Първо, благодаря ви за равносметката, която направихте на изминалите години. Безспорно, законодателните актове за трансевропейските транспортни системи предвиждат мерки до 2300-2050 година. Това до голяма степен се дължи на работата, извършена от вашата генерална дирекция. Важно също така, че започнахме работа и по четвъртия пакет за железопътния транспорт. Въпреки, че между нас имаше различия, голямо постижение бе фактът, че бе представено законодателното предложение тъй като все още има много проблеми в държавите членки, като например сертифицирането и издаването на разрешителни. Позволете ми един въпрос. Трябва да ви го задам, като се има предвид, че ще изпълнявате длъжността си до началото на ноември. Може би няма да можете да работите по темите, по които, върху които ще се спра сега, но мисля, че поне трябва да подготвите наследника си. Първата от тях е пакетът за пристанищата. Днес представителят на италианското председателство заяви, че това е един важен проект, по който трябва да постигнем по-нататъчен напредък. В миналото имахме проблем с пакета за въздушния транспорт. Имаше спорове между Генерална дирекция транспорт и Генерална дирекция конкуренция. Ставаше дума за държавните помощи. Двете дирекции имаха различни тълкувания по въпроса. Бих ви помолил сега, когато предстои обсъждането на пакета за пристанищата, да обвържем двата механизма. Не бива да приемаме законодателство, което само по себе си е напредничаво, което обаче да бъде блокирано от друга генерална дирекция в частта за помощите. Доколкото знам, сред приоритетите на вашата генерална дирекция през следващите години ще бъде каботажът. Доколкото знаем също така, в генералната ви дирекция има тенденции за предприемането на мерки за по-нататъчно либерализиране. Какво ще кажете по този въпрос? Какво ще кажете също за по-нататъчните действия за социалните стандарти в сектора на транспорта? Знаем, че тези стандарти бяха понижени. Знаем също така, че водачите на тежкотоварни автомобили, например в Германия и в други държави членки, се организираха. Какви са вашите виждания и за свеждането до нула на броя на жертвите на пътно-транспортни происшествия? Последният ми въпрос е, кои според вас са най-важните цели от Бялата книга, които трябва да постигнем през следващите години? Господин Зиле. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че идвате при нас при сформирането на нашата нова комисия, но мисля, че много от членовете на нашата комисия вече се сътрудничат с вас от години. Така че благодаря ви така или иначе. Що се отнася до инцидента през юли, обсъдихме това и с министъра, но не получихме отговор. Вие започнахте в началото именно с ситуацията след катастрофата, ако можем да кажем, че е катастрофа. Става въпрос действително за самолетна катастрофа, но както и да е, това са уточнения. Но каква е положението с председателя, с президента на държавата, който влияе на това как може да се проведе едно разследване на инцидента и съответно съседната държава и как може да се обвиняват държави, които са отговорни или не. Как виждате това? Дали не е нужно за Европейския съюз да инициира дискусия на, на международно равнище, може би да се промени ситуацията. Надявам се, че това никога няма да се случи отново, но ако се случи отново, не може никой да не е отговорен и а, да няма напълно независимо разследване на инцидента. Мисля, че това е сравнително нова ситуация за Европейския съюз и може би се заслужава Европейската комисия да предприеме някакви инициативи. Що се отнася до железопътния пакет, доколкото разбрах, ако съм прав и моля, поправете ме ако греша. Италианското председателство иска да продължи това като пакет, като пакет, но след октомврийските заседания съвета могат да преминат в технически дискусии между трите институции. А, може би не съм разбрал нещо правилно, но моля да поясните как точно ще се осъществи чисто а, логистично всичко това есента, при положение, че ще се сменят и а, вашата позиция. А, въпросът за социалния дъмпинг, това не е нещо приятно. А, дъмпинг означава нещо, което е под реалната цена и някой трябва да покрие разликата. Кой заплаща това? И когато говорим за конкуренция в единния пазар и в транспорта, транспорта, включително каботажния, какво можем да видим от страна на комисията? Един реален един пазар или искате да се запазят отделно пазарите. Разбирам, че това е политически въпрос, но наистина трябва да наричаме нещата с истинските им имена. Дъмпинг ли е това или нещо друго? благодаря. Господин Калас, благодаря ви за изложението. Радвам се, че сте днес сред нас в качеството си на комисар. Всички тук в тази комисия знаем колко е важна политиката в областта на транспорта. Единият вътрешен пазар би бил немислим без транспорта. Единият вътрешен пазар в областта на транспорта все още не е окончателно изграден. Това стана ясно през изминалите 5 години. Показвам ви тази шарена карта на коридорите в рамките на трансевропейската транспортна мрежа. На мен тя ми прилича на карта на метрото в един голям град. Мисля, че точно това трябва да постигнем в Европа, да свържем държавите членки, все едно са отделни станции на метрото. Но за съжаление, все още не сме постигнали единен вътрешен пазар в областта на транспорта. Жертвите на пътно-транспортни происшествия. Да, техният брой трябва да намалее. Самолетната катастрофа, на която станахме свидетели, е един ужасяващ инцидент. Трябва на политическо и дипломатическо ниво да гарантираме безопасността на въздухоплаването, но трябва да работим за това и в областта на транспортната политика. Да, транспорта трябва да стане по-екологосъобразен, но трябва да приемаме нормативна уредба, която да е приемлива и за деловите среди. В противен случай законодателството няма да доведе до успех. Преминавам към въпросите си. Единото европейско небе. Наистина съм очудена, че все още не сме довели този проект до успешен край. Как смятате, че ще продължи работата по този проект? Италианското председателство заяви, че ще намери решение. Би ми се искало, би ми се искало то да намери решение и от името на всички европейски граждани. Но какви са възможностите за действие тук според вас? трансевропейските транспортни мрежи и механизма за свързване на Европа. Как ще продължи тук работата по облигациите за проекти? Според мен това е една интересна възможност за финансиране на общо европейско равнище, чиято пилотна фаза обаче все още не е започнала така, както се иска на нас альтернативните горива. Мисля, че предложението, което приехме, бе по-малко амбициозно от първоначалното предложение на комисията. Целите са наистина по-малко амбициозни от първоначално заложените. Мисля, че държавите членки в своите терминали на пристанищата в бъдеще ще имат много по-малко втечнен природен газ в сравнение с целта, която бе заложена в началото. Какво смятате да предприемете в тази област? Мариан Килхьонен. Надявам се, че правилно произнесох името ви. Арвас puheenjohtaja, hyvä комисари Кал. Уважаеми господин комисар, на първо място благодарности за експертния ви доклад. Аз съм особено загрижена за бъдещето на регионалния транспорт в Европа. И от гледна точка на моята група, когато говорим за бъдещето на Европа, растежа в Европа, заетостта в Европа, въпросът за това как да се развие а, транспорта е важен, така че Европа да бъде на предните линии в това отношение. Ясно е, че не може всичко да се поправи с нови пътища, нови а, железопътни линии или летища. Трябва да се развият съществуващите инфраструктури по един интелигентен и разумен начин, използвайки точната технология, технология с която разполагаме. Така че в този смисъл въпросът за безопасността по пътищата трябва да бъде разгледан, включително с всичките му национални измерения и съответната технология. Трябва да възстановим щетите, които причинява липсата на безопасност по пътищата. Сега ще има въпроса, свързан с альтернативните горива. Европа е в една част от света, която, от която целият свят очаква да бъде водеща в това отношение. Госпожа Дали има думата. Благодаря, господин а, Калас. Аз не ви познавам и вие не ме познавате, но пък аз чета непрекъснато за вас в пресата. Така че първия ми а, въпрос е а, каква е вашата равносметка? Според вас до тук успех ли сте постигнали или е било всичко това права, провал? На следващото място, как точно работите. Лесно е да се каже, много е важен е, транспорта като сектор. Това го казахте. Но как точно работите с другите комисари? Например, отговарящия за социалните въпроси. Ето, казахте за социалния дъмпинг. Ето, например, има директива за командироването на работниците. Защо този въпрос не е включен в е, идеята на тази директива? Защо при положение, че има а, милиони европейски граждани, които нямат достъп до мобилността. Друг пример. Как работите с комисаря за околната среда? Как 2014 година всичко това не е вписано в целите, свързани с екологичните пробени? Защо ни казвате регионално развитие и ни говорите за градския транспорт? а, да, действително градовете се развиват, но как се свързва това с екологията? И още един въпрос. Четвърти ЖП пакет. В едно интервю ви питат какво означава това за вас и ви отговаряте, че в Европа, ако искаме да има конкуренция и тя да е в полза на потребителите, то тогава трябва да се сътрудничат а, доставчиците на услуги в транспортния сектор и тази карта на транспорта трябва да се развива. Но тогава каква е ролята, господин комисар, на един европейски комисар? Ами, все пак ние, да речем, позицията, която представляваме на европейските граждани, трябва да я защитаваме именно пред вас и пред съвета. Благодаря. Господин Лундгрен има думата. Благодаря господин Кала за направената презентация. Имам няколко въпроса за железопътния пакет. Аз съм от Швеция и в Швеция вече са а, въведени повечето елементи, които са предвидени в този пакет, но много от тях не работят. Има много а, частни а, компании, които се опитват да постигнат максимално количество полза и да натрупат а, приходи за сметка на т.е. без да правят достатъчно инвестиции. И по този начин се влушава състоянието на инфраструктурата и няма средства за модернизиране на железопътната инфраструктура и това ще се въведе навсякъде в Европа, което не е похвално. На второ място това, което ме притеснява е социалният дъмпинг в Швеция, както и в много други държави бяхме особено а, потресени от това колко много от фирмите могат да се възползват от а, обстоятелствата в ущърп на сериозните а, предприятия. Например, Тоест, как може да се уреди транспорт за по-малко от 5 евро на милион жители, на милиард жители? Извинявайте. как може да се говори за такива ниски цени, при положение, че единствената реална цена поне за Швеция е поне 12 евро как изобщо може да се говори за толкова ниска цена като 5 евро. И хората, които използват а, такива разрешителни, а, като например шофьорски книжки, те много лесно могат да се получат по интернет и това дава възможност на а, шофьорите да карат буквално навсякъде какво смятате да направите по този въпрос? Планирате ли международен регистр, така че да има по-добър контрол? Още трима колеги са се записали за изказване. Господин Нилсен, госпожа Фостер и госпожа Андерсон. След тях ще се изкажа аз. Всеки от нас ще има по две минути. Нека първо зададем въпросите и след това ще ви дам думата за отговор. Госпожа Фостер. Председателят прекъсва госпожа Фостер. Бях обявих в началото името на господин Нилсън. Не обявих госпожа Фостер. Думата има господин Нилсън. Благодаря, господин председател. Аз ли имам думата сега? Добре, благодаря, господин председател. Нашият координатор вече изложи приоритетите на нашата политическа група, но нека и аз добавя нещо. Аз съм новоизбран член на тази комисия. От Северна Швеция съм. Нито тук в комисията, нито в Европейската комисия, нито в Швеция, нито в Финландия бих допуснал да се забрави, че е необходимо да се инвестира в инфраструктурата и в Северна Европа. Европа не се изчерпва с столиците си. Ако погледнем картата на коридорите по трансевропейските транспортни мрежи, то ще останем с впечатлението, че в Северна Европа няма такива. Защо е важно да се инвестира в инфраструктура и в Северна Европа? Почти 95% от желязната руда, която е необходима за производството на стомана в Европа, е в Северна Швеция. Горите в Швеция и Финландия са бъдещият източник на гориво Голям процент от дизела, който се използва в Европа, е с източник именно горите в Северна Швеция и Финландия. Ако се изгради инфраструктура в тези региони, това ще е от полза не само за съответните държави, но и за цяла Европа. Нека не забравяме Северна Европа. Председателят. И сега думата има госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Няколко бележки по вече казаното до тук. Днес ни гостува председателят, представителят, извинете, на италианското председателство. Тогава говорих за самолетната катастрофа с самолет на малайзийските авиолинии. Но това не е просто инцидент, според мен. Това е ситуация, която се създаде в резултат от терористична атака. Надявам се, че отговорните за тази терористична атака ще бъдат изправени пред съда в Хага. Имам въпроси към вас в качеството си на качеството ви на комисар. Аз имам либерални възгледи, що се отнася до медиите. Не би ми се искало да им се налагат ограничения. Но много новинарски агенции, много медии подходиха към ситуацията като истински воайори. Техни представители бяха в района на инцидента, докосваха личните вещи на жертвите. Мисля, че и тези хора трябва да бъдат изправени пред Международния съд. Трябва да изправим, да отправим едно наистина силно послание. Послание към жертви, към роднините и близките на жертвите. Мисля, че в случая наистина бяха нарушени стандарти. Искам от вас да отправите това послание. Имам въпрос за единното европейско небе. Знаем, че комисията проявява политическа воля, проявява политическа воля и парламентът отвъд междупартийните граници. И двете страни проявяват воля за приключването на работа по проекта. Но държавите членки явно не осъзнават, че в съчетание с Сезар – технологията по единно европейско небе, която е на най-съвременно равнище, ще може да бъде изнасяна в други държави, че благодарение на тази технология ще се изравним с американците. Ще се стигне до положение, което ще е печелившо за всички страни. Но за съжаление се прокарват определени интереси, които блокират проекта. Ще кажа няколко думи и за Гибралтар – Гибралтар е суверенна британска територия. Мисля, че когато колеги правят коментари за суверенна британска територия, това е абсолютно неприемливо. Ако има проблеми за някои правителства, то нека ги обсъдят. Но не би следвало този проблем да се поставя на дневен ред от комисията. Нека оставим решаването му на правителствата. Когато се правят коментари по суверенни британски територии, мога само да кажа, ние от своя страна не правим коментари за суверенни територии на други държави. Председателят, моля да се вмествате в отреденото ви време, в противен случай не подхождате честно към останалите, които също искат да се изкажат. Госпожа Андерсон. Трябва да се създаде истински устойчиво единно европейско транспортно пространство. Целта ни е да го създадем до 2015 година. Но 95% от транспорта в Европейския съюз зависи от нефт или нефтени продукти. Като се има предвид това, какво следва да направим, за да изпълним залегналите в договорите цели за да постигнем целта за създаване на един европейско транспортно пространство до 2015. В момента сме доста далеч от тази цел, според мен. Председателят. Имам три въпроса. Първият е свързан с градската мобилност. Направихме един анализ, според който 60% от средствата по структурните фондове се инвестират в шосейния транспорт и само 20% в железопътния. Знаем обаче, че на градския транспорт се падат 70% от емисиите. Като се има предвид това как искате да постигнете целите по отношение на действията в областта на климата. Второ, говорихте за конкурентоспособността на железопътния транспорт, но какво ще кажем за конкуренцията между отделните транспортни сектори? За всеки локомотив се заплаща такса за ползване на инфраструктурата, а що се отнася до шосейния транспорт, решенията за таксите се вземат от държавите членки. И има големи разлики между размера на пътните такси в отделните държави членки. Ако не се справим с този проблем, то железопътният сектор няма никакво бъдеще. Третия въпрос зададох днес на представителя на италианското председателство. Ако ви предложат след две години срещу 100 милиона да намалите времето за пътуване между Берлин и Вроцлав с 3 часа и така да създадете много работни места, или пък да инвестирате 20 милиарда, за да изградите един железопътен тунел в Алпите, то какво решение ще вземете? Какъв би бил вашият приоритет? Днес сутринта италианският министр каза, че ще ми отговори в двустранен разговор. Надявам се, че вие ще сте по-смел и ще ми отговорите сега. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на уважаемите депутати. Много въпроси бяха поставени. Ще се опитам да бъда пределно кратък. Ма, полета на малоизийския симолет е МХ-17. Аз е, лично е, мога да кажа, че тези сцени продължават да бъдат шокиращи и не можем да кажем, че в момента нещата там върват в добра посока или има положителни е, развидия, в никакъв случай не може да се каже, че всичко върви както трябва. Разбира се, има ясни правила при международни разследвания. Те трябва да бъдат провеждани от страната, където се е случила катастрофата. А, също така две страни имат право да изпратят експерти страната, на която принадлежи е, самолета и страната производител. Също така страните, където има най-много жертви, също могат да изпратят експерти. Но мога да кажа, че е, ние също сме готови да изпратим експерти, е, за да се включат в разследването. Въпросът е че все още там периметъра не е осигурен. Виждаме всякакви картини за това как се отнасят към телата на жертвите, към личните им вещи. Всичко това трябва да се реши, за да могат експертите да работят в сигурни условия. Експертите не са войници, те не могат да работят под военна заплаха или заплаха за атаки. Така че, разбира се, разследването и за без, от гледна точка на безопасността трябва да отговори на въпроса какво следва да се прави в потомни е, ситуации. А, сега счита се, че самолета е свален от много модерно е, устройство за противоракетна отбрана. Не често се случват такива неща, но в края на кращата ние трябва да си зададем въпроса какъв е нашия подход към е, зони в опасност, във военни зони и така нататък. И е, според нас тези неща трябва да се решават от ИКАО, Международната организация за въздушен транспорт, защото те имат съответните дефиниции, класификации. Трябва да бъдат разработени е, някои правила за това как да се процедира в е, е, зона, където има военни действия. Сега Украина не се води точно такава зона, но все пак те затвориха своето въздушно пространство до определена височина 32 000 фута. Така че е, е, никой не очакваше там, където е летял самолета, това да бъде опасна зона, но терористите понякога имат възможност, както виждаме, да стрелят и с ракети. Непосредствено след нашата среща аз ще се срещна с групата сформирана за този конкретен случай – и мога да кажа, че за момента не знаем кой знае колко. Все още нямаме конкретни е, доказателства. Нали? Всички имаме своите така, допускания за това какво се е случило, но е, конкретни и точни доказателства все още нямаме. Нашите експерти са готови да работят с ИКАО и Днес разговарях с генералния секретар на ИКАО именно по въпроса какво следва да се направи. Значи поставя се въпроса за процедури, за конкретните зони. Ние създадохме една работна група за този кризисен проблем и въпросът е вече това се направи след кризата. Въпросът е какво да правиме, за да предотвратяваме подобни кризи. Какво друго мога да кажа? Ние се опитваме да бъдем ангажирани максимално възможно. Това не е въпрос от компетенцията на Европейския съюз. Разбира се, става дума за суверенитетни прерогативи на съответната страна, но ние се опитваме да си сътрудничим, както и страните членки. Е, готов съм да предоставя всякаква техническа информация, която е на наше разположение или която ще бъде. Ще поддържаме контакти и отново искам да подчертая, Абсолютно неприемливо е това, което се случи. Начина по който се отнасят с телата на жертвите, с техните лични вещи. Никой, подобно нещо не сме били свидетели никога до сега. Що се отнася до италианското председателство, сега да отговоря на конкретните въпроси. Няколко пъти се срещах с италианския министр и те са абсолютно ангажирани да работят много сериозно през своя мандат. Ние също си сътрудничим с тях много сериозно, предоставяме им цялата необходима помощ и сътрудничество. Тук се повдигна въпроса за пакета за ЖП транспорта. Трябва сега да има преговори с страните членки. Е, ние можем да предоставим помощ, представили сме съответните законодателни предложения и сега вече нещата са в ръцете на италианското председателство. Смятаме, че то ще бъде добро. А, Редица уважаеми депутати тук повдигнаха въпроса за социалния дъмпинг, за каботажа. Тази тематика ще бъде от изключително внимание и важно за бъдещата комисия. Ние лично в момента не планираме да предлагаме някакви големи промени, но бъдещият комисар и вашата парламентарна комисия трябва да се занимае с този въпрос. Капонтажът е, се смята за своего рода налог, но той всъщност създава само 2% от трафика и като че ли е, се приема за изкупителната жертва. Но законодателство съществува, така че въпрос е само да се прилага това законодателство, включително и в е, сферата на социалните въпроси. А, и има много други възможности и разпоредби за това. Предлагали сме, дискутирали сме с вас, правили сме и предложения за това как може да се работи по този въпрос. Комисията е готова да се занимае с този въпрос, но само с въпросите, които са в наша компетентност, докато социалните въпроси са от компетентността на страните членки. Но а, така, ограниченията за каботаж през 2004 година се считаха за много временни и много ретроградни. Очакваше се да бъдат отменени съвсем скоро, но те все още действат. И все пак искам да кажа, че каботажа не е основния източник на всички проблеми. Не е правилно да считаме, че той е единствения източник на проблемите в транспорта. Когато говорим за сътрудничество, ние говорим за съвместна работа с всички колеги. Е, работа и с е, комисаря, който отговаряше за климатичните промени е, съвсем в тясна връзка. И огромния проблем е в ИКАО да се избегнат търговски войни. А, така че в това отношение ние си сътрудничим. После. Ports, uh, ports must be, uh... Е, ЖП и пристанищата. Този въпрос се обсъжда и в съвета, и в парламента. А, пакета законодателни предложения за пристанището е доста скромен – е, избегнахме огромни политически така, чувствителни въпроси. Тук става дума само за предложение за подобряване на функционирането на пристанищата. Така че считам, че могат да се намерят разумни компромиси. А за държавната помощ и други Работиме съвместно с властите за конкуренция, с комисар Албуня, Алмуня и е, какво да кажа? Това е живота. Опитваме се да намерим рационални и разумни компромиси между общо много стрикните правила на европейско ниво за конкуренцията – и отрасловите правила, за да не се намаля, за да намалим и отрицателните последици, примерно във въздухоплаването, за свързване на по-отдалечени страни и други подобни. Разбира се, безопасността по пътищата и въпросите свързани с нея. Да, имаме едно такова предложение, което обхваща всички технически параметри, стандартите за по-големите превозни средства и смятам, че то ще се приеме с необходимите параметри. Имаше редица въпроси за това. С господин Майснер се опитахме да намерим равновесие между различните параметри, цели, които понякога си противоречат. От една страна имаме средства от е, Европейската банка за инвестиции и развитие, но от друга страна пък е, не винаги процеса върви както очакваме. Други колеги повдигнаха въпроса за альтернативните горива. Ние от нашия а, бюджет за а, научни изследвания използваме за тези цели, а, но а, това а, никога не е лесно. Наистина а, не може да се каже кой вид альтернативно гориво е подходящ, а, кой би бил най- а, точният момент за инвестиции, но имаме и съответните елементи, които сме приели все още. А, продукти и нефта са доста ефективни като източник. Знаем, че се използват някои смесени горива с биогорива. Всички работят. И разбира се, трябва да има технически стандарти, Знаете какъв е голям напредък от последните няколко години. Знаете какво беше потреблението а, или а, колко горяха автомобилите преди години и а, колко това е в сравнение с сега. Що се отнася до шведския а, въпрос за лошата ситуация в Швеция и а, фалшивите шофьорски книжки, това обаче е като че ли е въпрос за Швеция. Искате ли наистина това да се разглежда на европейско равнище и всичко това да се регулира на европейско равнище? Няма ли тогава да ни критикувате, че това е Европейски съюз, който проявява е, тенденция към микроуправление на чисто е, национални въпроси? Всички държави членки бяха включени в много обстойни преговори във връзка с Северния коридор – Какво друго? Въпросите на председателя, градската мобилност, трябва да кажа, че последните 5 години градският транспорт, градската мобилност са част от профила. Ние нямаме мандат за тези въпроси, те са преди всичко местни, но се обръщат към нас и искат нашата помощ, искат да направим нещо, тъй като Както правилно отбелязахте, именно градският транспорт е там, където има най-много проблеми, най-много задръствания, най-пряко се отразява на гражданите, така че търсим решения. Но в а, е, проектите за научни изследвания, там подкрепяме много в, м, проекти за м, градска мобилност – така че мога да ги обсъждам с вас подробно, ако желаете. С а, господин Кремър много сме обсъждали един друг въпрос. И какво мислите, ако Германия сега приеме а, всичките тези системи за винетки а, и а, плащане по платищата, плащане за магистрали? 45 милиона собственици на автомобили са силно против всякакви възможни пътни такси и плащания, така че ние се опитваме да намерим добър баланс и да има равнопоставеност в економическите а, условия. Но ако кажа същото нещо пред една друга публика, е, ще се реагира по съвсем различен начин. Те ще кажат, че плащат така или иначе вече много пътни данци и пътни такси. Така че повечето прозрачност, по-ясни правила ще ни помогнат да постигнем всичко това. А, още един въпрос а, искам да засегна за железопътния пакет и защо въпроса за разделянето му стои. В същата тази зала, в същия този парламент, винаги съм твърдял, че железопътния сектор е много фрагментиран и от политическа гледна точка има воля да се преодолее тази техническа фрагментация. Но от инфраструктурна гледна точка, ако имате един влак в Италия, който иска да отиде в Полша и да пресече Австрия и Германия, добре, заплащане, заплащате за инфраструктурата на това, което не, се, не е, е приемливо, е парите да отидат в джоба на конкурентния конкретното предприятие. Ето това е което трябва да обмислим, за да не стане така, че след това въпросната конкурентна фирма, предприятие да отиде, да речем, в Италия, където за която говорихме, и да закупи оттам дадено оборудване. А сега тунелите. Въпрос, който сме обсъждали не веднъж – но представете си, може ли комисията изведнъж да каже спираме да изграждаме този тунел, защото не е разумна тази идея. Не може това да бъде предвидима стъпка, за който да било. Това е планирано, това е от държавите членки и всички тези големи тунели съществуват, защото така е решено. Исторически смятам, че все пак това е важно. В ТНТ се продължава това, което е определено и ние все пак нямаме мандат, е, за да кажем, хайде сега да затворим този тунел и да не го използваме. Естествено, че трябва да бъде завършен. Но трябва също да добавя, че в тази мрежа ТНТ, заедно с господин Ертук и господин Комоцакис бяха с докладчици. Ние сме виждали едни доста а, добри разчети и картини, които показват, че това не е а, някакъв гигантски проект и няма да погълне чак толкова много средства. Благодаря. Малтсистем, малци. Благодаря ви аз. Нека кажа, че съм германец, но съм против проекта на Германия за налагането на пътна такса на чуждестранните водачи на МПС. Преминаваме към следващата точка – представяне на решенията за подбор в резултат на поканата за представяне на предложения за 2013 във връзка с трансевропейската транспортна мрежа. Още веднъж благодаря на господин комисаря. Сред нас е представител на комисията, който ще ни докладва последващата точка. Е, дискутираме ойто ни. Току-що имахме малък технически проблем, за което съжалявам. Давам думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Тъй като днес за пръв път съм сред вас в новия състав на вашата комисия, позволете ми от името на колегите си да ви поздравя за избирането и съответно преизбирането ви. Радваме се, че ще подновим съвместната си работа с вас. Благодаря ви също така, че отново дадохте начало на една установена традиция. Председателят прекъсва представителя на комисията и моли за тишина в залата. Благодаря ви също така за това, че ни отделихте от времето си, за да ви представим решенията за подбор след поканата за представяне на предложения във връзка с трансевропейската транспортна мрежа по стария режим. Имаме установена традиция, според която комисията прави изложение пред вас, както преди публикуването на покана за представяне на предложения, така и след това, когато вече са взети решенията в рамките на диалога с вас. Ще ви представя в обобщен вид резултатите. Те са изложени по-подробно в брошура която можете да намерите тук на входа на залата. В тази брошура много подробно и точно са описани всички проекти, по които сме излезли с предложение за съфинансиране. В нея е изложен и контекстът на тези проекти. Процедурата приключи на 11 март. Бяха извършени два кръга на анализ. Първият кръг бе извършен от Агенцията на трансевропейските транспортни мрежи и нея, т.е. на вътрешно равнище, а вторият кръг бе извършен от външни експерти. Първоначално бяхме предвидели 218 милиона евро за многогодишната програма и 70 милиона за годишната. Но по многогодишната програма бяха представени по-малко добри проекти от очакването. Предложихме съфинансиране в размер от до 230 милиона евро, но бяха представени изключително много добри проекти по годишната програма. Затова предложихме да увеличим общия размер на финансирането до 91 милиона евро. Какви полуки можем да си извлечем от тази процедура? Първо, повишава се качеството на предлаганите проекти. Не само, що се отнася до нивото им на развитие, но и що се отнася до тяхната ориентираност спрямо политическите ни цели. Като, например, приносът на транспорта към свеждането до нула на въглеродните емисии – както и за постигането на мултимодалност. Втората полука многообразие от изключително интересни проекти в областта на новаторството. Новаторството е един от аспектите, по които усилно работиха немалко от вас в рамките на миналия мандат. С новаторство имам предвид въвеждането на альтернативни горива за различни видове транспорт. Говорим не само за електромобилите в шосейния транспорт, но и за редица проекти в областта на морския транспорт и транспорта по вътрешни водни пътища. Много добри проекти бяха внесени и в областта на новите системи за управление на трафика за всички видове транспорт, от въздушния транспорт до транспорта по вътрешни водни пътища. Много добри проекти бяха подадени и в областта на товарните превози, най-вече в областта на подобряването на товарните терминали. Бяха внесени редица проекти и в областта на намаляването на шума, кауза за която вие много усилено се борихте през изминалите години. Други проекти се концентрираха върху въпроси свързани с безопасното паркиране. Също въпрос, по който вие активно работихте. Третата полука, която бих си извлякал е активизирането на трансграничните дейности. През изминалите години стана ясно, че вносителите на проекти и операторите все повече осъзнават необходимостта от трансгранични действия, а не само от събирането на данни. Още една интересна, според мен, полука е следната. Като цяло, много висок е процентът на успешно реализиране на проектите в областта на логистиката, управлението на въздушното движение и така наречените морски магистрали. Не толкова добри са резултатите по Европейската система за управление на железопътния трафик. Тук сме доста строги, що се отнася до необходимостта от оперативна съвместимост. В тази област имахме по-малко добри проекти, отколкото очаквахме. Бяха внесени по-малко добри проекти, отколкото очаквахме по отношение на така наречените основни приоритетни проекти. Може би защото вносителите на проекти се надяват напълно да се възползват от следващата покана за представяне на предложения, която ще бъде направена по новия режим през месец септември. Благодаря ви. Председателят, благодаря на господин Униди, благодаря ви за поздравленията. Исмаил Ер тук има думата. благодаря, господин председател, благодаря, господин Униди. Следва да приветстваме работата, извършена от Европейската комисия и в тази област. Изложихте сумите, които са били предоставени за, съфинансирането финансирането на проекти по многогодишната програма. Като цяло можем да кажем, че е радостно, че повече от половината от средствата по бюджета за трансевропейските транспортни мрежи ще се паднат на железопътния транспорт. Това е в съзвучие с нашата цел за изместване на акцента по върху железопътния транспорт, но трябва да се направи повече за интелигентните транспортни системи. За тях са предвидени само 7%, което според мен е прекалено малко. Според мен има проблеми с координацията, които трябва да бъдат преодолени. А що се отнася до поканата за представяне на предложения по новия режим, можем да очакваме неравномерно разпределяне по региони. Тоест ще бъдат внесени повече проекти от Северна Европа и по-малко от южната част на Европейския съюз. От 26 милиарда са предвидени 10 милиарда за страните по които се изплащат средства от кохизионните фондове, което според мен е добре. Приветствам също така и подкрепата за разработването на альтернативни горива в съответствие с изискванията на директивата чиста енергия за транспорта. Явен е големият интерес на държавите членки към постигането на независимост от вноса на газ. Имам един въпрос във връзка с многогодишните програми. Този въпрос е много важен за мен като депутат от Източна Бавария. На страница 709 се цитира едно проучване за подготовка на проекта в Штраубинг. 7,8 милиона евро са предвидени за този проект. 50% от средствата се предоставят по линия на трансевропейските транспортни мрежи. За какво ще бъдат предоставени тези средства, доколкото разбирам най-вече за популяризирането на проекта но какво точно се има предвид с тези мерки за популяризиране? Разбирам, че трябва да се предвиди адекватно финансиране на такива действия. До момента говорихме за популяризирането на този проект в Штраубинг, но Резултатът бе, че Бавария не прие реализирането на проекта така, както го предлага Европейската комисия. Sí, gracias, eh, gracias, <clears throat> presidente. Eh, gracias por la presentación. Госпожа Яла Сендер. Благодаря, благодаря за презентацията. Няколко общи проблема искам да поставя. Първият е, какво считате за призива за реално намаляване, който отправя комисията намаляване на средствата. Както каза колегата Херцог току-що, много малко предложения са приети за приоритетни проекти в Южна Европа, за разлика от Централна и Северна. Искам да разбера защо. Може би това се дължи до известна степен на економическата ситуация, която не ни позволява да отделим достатъчно време. Може би може да се предвиди някаква вид гъвкавост, както и при струк... структурните фондове, така че проектите, които вече действат, да не бъдат прекратени. управлението на въздушното движение, е, доколкото разбирам, там се предложението е 20% съфинансиране, докато за ЖП транспорта съфинансирането е 50%. На какво основание се решава да има толкова голяма разлика? Сега, примерно тези 10% от по-големите средства отиват ли за околна среда, например? Също има нужда от практически проекти за транспортните проблеми в градовете. Има подадени транс... предложения за транспортни комуникационни връзки. Какво се случва с тях, госпожа Майснер? Благодаря. Исмаил вече се спря върху немалко теми, по които исках да говоря и аз. Няма да повтарям това, което каза той. Жалко е, че не е одобрено финансирането по толкова много проекти от Южна Европа, особено като се има предвид економическото положение там. Благодаря на представителя на комисията. Ето ги и въпросите ми към него. Не упоменахте нищо за проектните облигации. Винаги говоря по тази тема, тъй като са заделени три пъти повече средства за инфраструктура, но знаем, че те не са достатъчни. А ако се приложат проектните облигации, ще се постигне ефект на лоста в размер от до 10%. Но доколкото знам, пилотната фаза за прилагането на проектни облигации не се придвижва напред достатъчно бързо, докъде е стигнала съвместната работа на комисията с Европейската инвестиционна банка. Казахте, че в някои области сте получили повече добри проекти, отколкото сте очаквали, а в други по-малко какви са възможностите за това да се въздейства върху правителствата в някои държави членки когато сме убедени, че би имало полза от някакъв проект, според мен не би било зле да установим контакт с националното правителство и да му припомним, че би било добре да се кандидатства за европейско финансиране. Нищо лошо няма в предоставянето на стимули за железопътния транспорт, но необходими са такива стимули в същата степен и за вътрешните водни пътища. Много се радвам, че е постигнат голям напредък по втечнения природен газ. Мисля, че трябва да използваме альтернативните горива и да ги разглеждаме като една много важна тема. Ik doe natuurlijk alle moeite om deze enorme grote... Благодаря. Господин Ванденкамп. Камп. Аз правя всичко възможно да осмисля цялата информация, която ни дадохте. Не съм успяла още. Но имам няколко въпрос. Отхвърлените проекти, те се отхвърлят защо? По съображения за качество или поради липса на средства? И второ, днес сутринта получихме писмени документи от италианското председателство, като те предлагат да потърсиме повече частни инвестиции за подобни проекти. Това ще има ли някакви конкретни изражения тази година или следващата, или просто очакваме нещо дългосрочно да се случи? И какво ще е, е въздействието на италианското председателство и техните намерения върху подобни проекти? Danke sehr, Karim Adeli jetzt. Карима дали. Благодаря, господин председател. Благодаря за презентацията ви. Имам няколко въпроса. Някои общи и други по-конкретни. Първо, искам да знам дали принципа вземи средствата или ще ги загубиш се прилага в нормалния случай. А, става дума за проекта за тунела Лион-Торино. Имате ли обяснения в този смисъл? Другия общ въпрос е трансграничните проекти, които са селекционирани, отговарят ли на, на дефиницията от съответния регламент и регламента за транс, европейските транспортни мрежи? Сега малко по-конкретно. Може ли да ни обясните защо на страница 29 та не се предлага един проект за намаляване на шума. Също, може ли да ни дадете малко повече пояснения за един немски проект, който се нарича Крокодил? Какво е това? После. На 20-та страница ОС 17. Там има проект е, за маршрут е, Париж-Братислава. Защо няма обща е, екологична стратегия по този проект? Това са конкретните въпроси, които очаквам да ми отговорите. Благодаря, господин Теличка. Uh, uh, Благодаря. Една бележка и един въпрос имам. Много ясно беше представенето, добре го разбрахме. Но някак си останах с впечатлението, че се слага повече акцент на това, което върви добре. Е, малко коментирахте е, за необходимостта да се постигнат подобрения, но не останах така с ясно впечатление, кои са двата или трите или четирте въпроса, които будят притеснения, които трябва да ни обърнете внимание на нас. Ето, това са проблеми, имайте ги като предупреждение. Това са неща, по които следва да се работи. Може би съм пропуснал но бихте ли могли да повторите и малко в по-голяма подробност и да говорите за нещата, които ви притесняват? И а, също по повод на въпросите на предходната ораторка, принципа използвайте парите или ги загубете, аз лично имам опит и разговарях по предходния период, имах разговори последните няколко седмици и е, считам, че страните членки е, още не са наясно и не приемат сериозно този принцип. Те смятат, все още смятат, че ще получат средствата, че ще им се даде допълнително време, че ще се прояви разбиране, че ще успеят да се договорят със съвета. Така че е, това е и бележка и покана да се работи по-ефективно, по-енергично, така че този път да бъдем максимално ефективни и да се даде на страните членки да разберат ясно, че втори шанс те няма да имат и че е, ще има 2017 година евентуално преразпределение на фондовете. Защото аз разговарям с представители на ред е, администрации на страните членки, не само моята страна и други, е, мисля, че те не осъзнават това. Това много ме интересува. Е, Изказаха се всички колеги, които се бяха записали за изказване. Последно ще дадем думата на Марион Килернен. Исон киитоксен пайк. Благодаря. Е, доста благодарности трябва да изкажа, защото това е една от най-амбициозните програми на Европейския съюз, което имаме пред себе си. Включени са летища, пристанища, железопътен транспорт. Пътен транспорт всеки, всяка една държава е включила и искала да остане, е, остави следа в е, този доклад, така че благодарности. Естествено, хубаво беше да се види още малко, но едва ли има как един голям въпрос. В трудни економически обстоятелства се намираме за това как бихме могли да направим така, че големите важни проекти да бъдат осъществени. Имаме ли ресурсите да извършваме мониторинг, да наблюдаваме и да контролираме а, процесите, така че те да се осъществяват така както трябва. И за бъдеще, как можем да гарантираме, че в северните страни на Европа какво се чу, случва с северо-источния коридор в бъдещето. Мисля, че това са два много важни въпроса. Но благодаря на целия екип, който изготвя всичко това. Наистина чудесна работа. Председателят. Аз също имам два въпроса. Много е важна за мен европейската система за управление на железопътния транспорт. Там е изградена много обширна инфраструктурна мрежа, но нито един влак не може да я използва в целостта. Наистина трябва да се осигури съвместимост. Вторият въпрос е свързан с шумозамърсяването. Казахте, че не са били освоени всички средства. Ако 80% от вагоните на товарните влакове бъдат съоръжени с специални спирачни системи, които не причиняват шумово замърсяване, това ще струва 1,2 милиарда евро, но ще доведе до големи економии. Тоест, ще бъде печелившо за всички страни мисля, че трябва да предприемете действия по този въпрос, тъй като железопътният сектор в Европа има бъдеще единствено ако бъдат решени екологичните проблеми, които причинява. Гезине Майснер каза, че по някои проекти все още може да се осигури финансиране. Какъв натиск можете да окажете върху държавите членки, така че да усвоят средствата? И за трети път ще ви дам пример, който дадох днес. Необходими са ни 100 милиона евро, за да подобрим участъка между Берлин и Вроцлав. Полша подобри участъка от Вроцлав до границата, а германците модернизираха отсечката само до Котпус. Има още 50 км, които не са били модернизирани. Там състоянието на инфраструктурата е толкова тежко, че автобусът е по-бърз от влака. И като се има предвид това, Deutsche Bahn, германският челесопътен превозвач, иска да изведе от експлоатация отсечката. И би направила това много отдавна, ако Вроцлав не бе част от световното културно наследство. Ако сега окажете натиск върху германското правителство, заявите, имаме средства, освоете ги, ако заявите, че без солидарност нямаше да падне желязната завеса в Европа, т.е. че е важно да възстановим железопътната връзка между Германия и Полша, то аз с удоволствие бих ви подкрепил. Това е посоката, в която трябва да поемем. В Штуткарт нямаше никакъв проблем да се заделят 10 милиарда, но когато става дума за 100 милиона, изведнъж възниква проблем. Сега ви давам думата Любопитен съм какви ще бъдат отговорите ви. Благодаря на всички. Председателят прекъсва оратора. Забравих да ви задам още един въпрос. Говорихме за железопътния тунел между Лион и Торино. Разходите по него ще бъдат 12 милиарда, но Френската сметна палата заяви, че ще бъдат не 12, а 26 милиарда. Вероятно е Европейският съюз да гарантира съфинансиране в размер до 40%. Но от коя сума? От 12 милиарда или от 26? Как ще подходите към този проблем? Uh, Благодаря ви за всички тези въпроси. Ще се опитам да обърна внимание на всеки един от тях и също ще предостави допълнителна информация. На първо място, разбира се, моята задача е да погледна всичко, което е проработило добре и да се получим от това, а пък вашата задача е да видите какви са проблемите, кои са провалите, за да се получим и от тях. Така че е, ясно е едно от разочарованията, които виждаме още веднъж. Това не е нещо ново, но не се подобрява. Не е нещо ново, но не се подобрява. Е, че действително има голям дисбаланс по отношение на качеството на проектите, които се подават не само броя на а, проектите, но също и качеството им от северна и южна а, страна и от друга гледна точка уязвимостта при някои от по-новите държави членки. Това е нещо, което трябва да се заяви. То представлява сериозно предизвикателство за всички нас, защото, разбира се, ние тук не се намираме в някакъв фонд, посветен на регионалното сближаване. Говорим за подбиране на проекти на основата на техните качества по отношение на смислеността им, но също така и носим отговорността, че на за това, че поне мрежата, такава каквато сме я очертали на географската карта, трябва да се осъществи. Така че това е един от ефектите на цялостната економическа ситуация. Да, но това означава, че трябва да сме много по-съсредоточени по отношение на хармонизирането, на програмирането. От една страна в програмата Connecting Europe, което идва, и от друга страна това, което се предвижда по регионалните фондове. Изключително важно и последователно послание и ние редовно сътрудничам с колегите от Генерална дирекция Регио, така че да сме в абсолютно тясно сътрудничество в това отношение. На второ място, при държавите по а, сближаването и иновациите, свързани с тези 10 милиарда, които ще бъдат достъпни по отношение на кохезионните фондове, това ще бъде възможност да се види как върви програмирането действително в тези държави по фон, кохезионния фонд и качеството на проектите, а не някакъв бърз списък, който се а, представя, защото има крайен срок. Трети много важен елемент трябва да мобилизираме техническата помощ много по-добре. Също така сме подчертали а, достъпността на техническата помощ в рамките на а, новата схема и сме инициирали редица нови възможности, които действително предоставят а, за някои държави, които имат известни слабости при подготовката на проектите помощ в това отношение. Това са трите пътища на действие и с тях смятам, че можем да повишим много по-добре резултатите, дори и при първата покана за проекти. И това, което подпомагаме е наистина проектите, които се подготвят да, да бъдат подготвени на нужното ниво, така че ние да сме доволни и да сме убедени, че ще бъдат приети. На второ място имаше много конкретен въпрос за това, защо а, имаме 50% за ATM проекти, а, а, просто това са проучвания и а, проучванията се финансират само до 50%. Дунавския въпрос. А, конкретният цитат, а, който беше даден, ще отговорим пряко. Съгласна съм, че трябва да сме много по-амбициозни, а не да извършваме някаква комуникация и това е повечето от дейностите в връзка с а, река Дунав се извършват по регионалните фондове. Ние буквално всеки дневно сме във връзка с колегите от Генерална дирекция Реджо, защото просто трябва да осигурим проходимостта по тази изключително важна а, река. Това е много важна река, най-дългата в Европа. Разбира се, не може да се направи това, което се а, върши на река Рейн, но имаме задължение да правим много повече, отколкото някакви изследвания във връзка с реката, за да можем да повишим качеството на проходимостта а, от практическа гледна точка. Знаем защо понякога е много трудно знаете какво се върши и от координаторите, как из... очертават своите планове. Това е изключително голям приоритет. Облигациите за проекти, това е една дълга история, не сме стигнали до края, но важното е, кое, което трябва да знаем сега при тази покана и ще го видите, ако разлистите материалите, които дадохме поне за първи път имаме изрично посочени изследвания, които би следвало да а, подготвят евентуално сложно финансиране, като например проектни облигации. Това вече е една добра новина. Разбира се, това не е достатъчно. Все още нямаме достатъчно проекти или достатъчно държави членки, които да ни се свързват с нас и с много сериозен интерес към а, облигационните проекти има известна и политическа инкоректност в някои държави членки, ако трябва да бъдем честно. Тези, които обаче са сложни проекти, е много по-лесно да се поиска един обикновен а, заем от а, в рамките на Европейската банка за инвестиции. Това е оттъпкан в самата банка, което не ни улеснява и съответно по-бавна е подготовка на такива проекти. Така че е ясно послание към вас. Ако може заедно да упражним малко по-сериозен натиск, защото в крайна сметка тук става въпрос за приоритетите в рамките на Европейската инвестиционна банка, която е основно действащо лице при тези проекти, така че ако може да ни помогнете да го изградим проекта така, че повече средства от банката да са за по-трудни, по-сложни, по-рисковани проекти, но които потенциално са много по-интересни, колкото обикновени проекти, които могат да се възползват от традиционния заемен процес. Друг въпрос имаше за отхвърлените проекти. Да, повечето от проектите, освен ако не им липсва драстично кофинансиране, повечето от проектите се отхвърлят на ниво качество. Някои от случаите действително трябва да изберем най-добрия от няколко проекта, тъй като е ограничено финансирането. Имаме също така и редица проучвания, които ще бъдат съфинансирани. Те определено са насочени към подготовката на сложни публично-частни партньорства. И това, мисля, е един от пътищата, които трябва да поемем а, освен, разбира се, и по-сериозния натиск на политическо равнище, тъй като все пак публично-частните партньорства са по-сложни. Правилото а, използвайте парите или ги, а, ги загубвате а, имаше много конкретен въпрос. Действително, някои от средствата за тунела Лион-Торино ще бъдат загубени и даже вече имаме добър опит за това как се използват всъщност тези средства повторно. Новата схема е свързана с други елементи. Вече имаме и средносрочно средносрочен преглед и във всеки един момент можем да решим да вземем средства за даден проект, като виждаме, че той няма да се движи напред добре или има сериозни трудности. Това е едно изключително ново нещо като елемент а, и така, че ще ни видите малко по- активни при приложението на това правило. Друг един проект за информационните технологии. Имаше конкретен въпрос за проекта Крокодил. Много интересно име, но и много добър проект. Това е един истински трансграничен проект в областта на реалната е, предоставянето на информация в реално време. И както казах в началото, доволни сме, че всъщност за първи път виждаме истинска а, трансгранична идея. В миналото имаше някои по-изкуствени идеи, които бяха включени в трансграничните проекти, а в случая имаме наистина много сериозен елемент, а, който е свързан с а, няколко, преминаването на няколко граници. И накрая, как можем наистина да сме сигурни, че важните проекти ще бъдат осъществени? Мисля, че трябва да предоставяме добре и навременно финансирането по отношение на различните а, средства и грантове, иновационните инвестиции. Също трябва да бъдем по-активни в фазата на подготовка. Трябва да участваме повече, да присъстваме и нашите ресурси също да използваме в държавите, които наистина нямат сериозен капацитет за да изградят всичко това и накрая трябва да сме в много по-близко сътрудничество в етапа на осъществяване и мисля, че всички вие сте видяли сериозната а, разлика в мониторинга на проектите от страна на изпълнителната агенция. За последните мисля, в рамките на този контекст, ще видите, че ще присъстваме много по-засилено и по-редовно ще докладваме за реалното състояние на практиката. Благодаря много. Ja, vielen Dank. Dann hätten wir diesen Председателят, благодаря. С това приключихме разискванията по тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година. Докладчик е господин Зиле. Давам му думата. Благодаря. Става дума за приоритетите и ще го свържа с предходната тема, защото за мен инвестициите в транспорта са от жизнено е, значение за подсилване на конкурентно е, способността на Европа. Е, ключова в този аспект е и програмата за свързване на Европа. За това финансовите разходи за инфраструктура трябва да бъдат определен приоритет. Също така смятам, че е изключително важно, защото това е нов период на планиране и можем да започнем с програмата за свързане на Европа и то по, както трябва, не само с проектите, но и с други помощни аспекти, включително изграждане на административен капацитет. Е, изключително важно също така е, тъй като програмата за свързане на Европа включва и пари от кохезионните фондове, да се е, работи и да се е, търси средства за началото на програмата от 2015 година. Затова и съм доста изненадан и разочарован че всъщност има едно сериозно намаляване в проекто бюджета на комисията за програмата за свързване на Европа. Имаше ангажимент за 20 милиона и плащания за 15 милиона. В момента така, обсъдихме с нашите докладчици в сянка по становището и всички по този въпрос са единодушните. не са съгласни с това да се намаляват средствата за инструмента за свързване на Европа. Напротив, трябва да се търси евентуално увеличение. Е, смятам, смятам че ако сме единодушни тук в парламента, можем да бъдем достатъчно силни после пред съвета. Също по други оперативни програми, с изключение на програмата за свързана Европа, не смятам, че трябва там да се увеличават средствата. Аз лично така доста консервативно се отнасям. А, също така въпросът с агенциите. Тоест да не се е, търси увеличение спрямо нивото на финансиране в проекта бюджета. Едно нещо става все още недоизяснено, но все пак ще ви предложа моето мнение. Европейската агенция за железопътен превоз, защото там не е ясно кога може да се финализира техническата аспект. Е, това е много свързано и с капацитета им. Може би на някого днес се изясни от дискусията, но на мен този въпрос не ми се изясни. Смятам, че трябва да има финализиране и увеличаване на техния капацитет за приоритети за транспорта и съответно е, основен приоритет за транспорта е адекватното финансиране, програмата Свързване на Европа, програмата Сезар за мен това е също изключително важна тема за бюджета следващата година. А що се отнася до пилотните проекти и подготвителните дейности, не бих предложил нови такива. Три в момента се извършват за втечнен природен газ и превоз. Там има сериозни суми ангажирани но по други е, подготвителни пилотни проекти е, няма въобще предвидени средства. Това е за оперативна си съвместимост на подвижния ЖП състав. Е, третия е, проект е за обща статистика за въздухоплаването. Там нямаме също поети ангажименти но има известни средства за плащане. Това е общия ни подход. Както казах, добре работихме днес с докладчиците в Сянка. Ако зелени, зелените искат да предложат нов пилотен проект за изграждане на липсващи връзки за ЖП транспорта, можем да го обсъдим, може и да подкрепим, може би можем да подкрепим и други предложения, ако има такива от колегите. Благодаря. Ja, vielen Dank. Welche Shadows sind da? Председателят, благодаря. Кои докладчици в сянка са тук? Господин Ван Декам. Аз не съм докладчик в сянка, само го а, замествам, защото господин Маринеско не може да присъства днес тук. Но от негово име и от името на цялата група НП... А, извинете, сега трябва да е, мина на холандски. Извинете ме. Та, от името на господин Маринеско и цялата група е НП искам да благодаря на докладчика най-сърдечно за много солидната му работа. Като цяло споделяме е, загрижеността на господин Зиле, е, който, по точките, които той днес ни обясни. Напълно съм съгласен с него за това, че той се безпокои какво ще се случи с програмата за свързване на Европа. Би било действително много жалко, ако се наложи да бъде прекратена тази програма по фин... проблеми с финансирането. Про... Пожелавам на докладчика е, пълен успех е, да отстоява е, бюджета за програмата Свързване на Европа. А що се отнася до агенциите, които получават нови задължения, всъщност те получават нови задължения, но не и финансиране. е добре, бих помолил докладчика да повдигне този въпрос защото агенциите следва да могат да си вършат задачите така както трябва сега. Наясно е, че се намираме в времена на намаление на бюджетна дисциплина, но все пак тези агенции трябва да могат да си вършат работа. Председателят, благодаря. Мисля, че сега трябва да дам думата на Исмайл Ертук, нали? Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа от името на нашия докладчик в Сянка, госпожа Инеса Яла Сендер. Тя се извинява, че не може да присъства сега, тъй като трябва да е на заседание на координаторите в Комисията по бюджетен контрол. Ще изложа позицията на групата на социалистите. Що се отнася до изменението на съвета по проекто бюджета за 2015 година, което бе публикувано едва вчера. Първо, категорично се противопоставяме на предвидените съкръщения на кредитите за механизма за свързване на Европа. Би трябвало поне да се предвиди първоначалната сума, която бе предвидена по този бюджетен ред. Същото въжи и за административните разходи и за разходите за изпълнителните агенции, тъй като комисията е вменила много допълнителни задължения на тези агенции за периода до 2020 година. Според нас няма основание да се съкръщават бюджетните кредити за тях. Няколко думи за туризма. Би ни се искало комисията да е по-ангажирана в тази област. Нашата група най-вероятно ще внесе изменения в този смисъл. Един коментар от мое име. Предвидени са 11 милиона евро заеми за програмата за конкурентоспособност и МСП. Това според нас не е достатъчно. А що се отнася до пилотните проекти и подготвителните действия. Съжаляваме, че комисията не е предвидила компромис за оперативната съвместимост на подвижния релсов състав. Искаме да знаем какви са причините за това. Въпросният пилотен проект бе предложен от нашата политическа група. Не сме удовлетворени от предложението на комисията за НАЦ. Нашата група изцяло застава за всички тези инициативи, но не смятаме, че тези подготвителни дейности ще постигнат своята цел в близко бъдеще. Имаме и някои по-дребни бележки по проекто доклада. Искаме по-силни формулировки за оперативната съвместимост по източните граници на Европейския съюз. Нека се вземат предвид и други наши граници, тъй като има и други региони, които се сблъскват с подобни проблеми. Благодаря. гизине Майснер. Много е практично когато сме на едно мнение по определени бюджетни редове. Съгласна съм с докладчика, че трябва да поставим акцента върху трансевропейските транспортни мрежи и механизма за свързване на Европа. Трябва да се предвидят необходимите бюджетни кредити. Създаването на общоевропейско железопътно пространство е още един важен приоритет – който е свързан с механизма за свързване на Европа и трансевропейските транспортни мрежи. Не съм съвсем съгласна с докладчика, що се отнася до агенциите. Той каза, че може в известна степен да се съкратят бюджетните кредити за тях. Тук мисля, че комисията трябва да разясни мотивите за решението си. До момента либералите винаги приемаха предложенията на комисията в това отношение, но бяха вменени допълнителни функции на Европейската агенция за морска безопасност и на Европейската железопътна агенция. Според нас поне тези две агенции трябва да разполагат с необходимите служители, за да си вършат добре работата. Това е от интерес както за гражданите, така така и за единия вътрешен пазар в областта на транспорт. И накрая няколко думи за пилотните проекти и подготвителните действия. Според нас има две, два много интересни такива. Единият е в областта на втечнения природен газ, а другият в областта на въздухоплаването. Нашата политическа група, групата на либералите, би искала през 2015 година да бъдат предвидени допълнителни бюджетни кредити по тези два проекта. Благодаря, Карима Дали. Мерси, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за представянето на своя доклад. Няколко неща. Първо, предложението на съвета в сравнение с комисията. Там се предвижда намаление от 2,1 милиарда евро при плащанията и е, над 500 милиарда при поетите ангажименти. И искам да ви обърна внимание, че не става е, въпрос за конкретен проблем е, с комисията по транспорта, просто политически избор, защото има проблеми общо с финансирането. Това е, е решение на държавните ръководители. И в момента си даваме сметка, че последиците е, ще бъдат е, фатални. Не си права шеги. Действително е така. И за това искам да ви обърна внимание, като докладчик в сянка, Бих искала Агенцията за морска безопасност да бъде подсилена. Защо? Защото в момента тя има повече компетенции, повече задачи и съответно са и необходими много повече средства. Също ви обръщам внимание на факта, че ние като защитници на околната среда предложихме един пилотен проект за възстановяване на местно ниво на трансграничните мрежи. Тоест е, всички тези проекти, които в един момент бяха е, оставени на заден план или изцяло прекъснати. А именно тези, е, тези проекти а, е, бяха подкрепени от много дълго време от парламента. Затова а, е, сега е момента да потърсиме възраждане на тази дейност. Поне това е, което ние ще предложим като цели в нашия текст. Благодаря. Ja, damit hätten... Ah, Monsieur Riquet. Председателят. Господин Рике. Благодаря, господин председател. Искам да направя една бележка и един коментар. Бележката е по отношение на е, кредитите. Има изключително голям проблем как да се тълкува е, бюджета при кредитите за плащания свързани с е, инвестиции от бюджета. Съществува многогодишната финансова рамка, там има възможности за прехвърляне на средства. Знаете, че примерно по програми за младеща бяха изтеглени средства от други бюджетни редове, именно от транспорта. И е, това, което се опитвам да кажа, че, че се безпокоя от това, че наличието на твърде много трудности създава една тенденция, сега когато се опитваме да тълкуваме тази многогодишна финансова рамка, съществува тенденцията да се изтеглят средства – от едни е, дейности, а ние трябва да сме наясно в края на кращата какви са перспективите, защото ние не сме още е, наясно какви проекти ще се е, разработват. Е, предложенията са още само в първата си фаза. Затова е много трудно на нас, ни е много трудно да е, реагираме година по година и да разпределяме средства, които всъщност са за проекти, които се развиват повече от 5-6 години. Затова ми се струва, че комисията трябва да разработи и да следва механизъм, който да осигурява финанси, е, финансиране на проектите в цялата им е, продължителност. Може би трябва да има някакво предложение, дори да не е официално, за да ни обясните какви стратегии смятате да предприемате в това отношение. Това, което клада докачика за Агенцията за железопътен транспорт, действително, аз лично изключително се безпокоя от финансирането, предвидено за тази агенция, защото нейните отговорности по законодателни текстове нарастват в огромна степен, както и дейността й. Включват се е, и ще се включат и нови отговорности, но в никакъв случай няма обвързани средства с това. Значи през 2015 година те вече ще имат нужда да изпълняват нови задачи, средствата, които им се отпускат, които се предвиждат в новата рамка, не, не предвиждат изобщо никакви средства за сигурност и безопасност, например, а операторите на страните членки не са готови да плащат суми, които да отиват в агенцията. Та, реално, могат да се търсят средства от разрешителните за извеждане на пазара, но не можем да даваме толкова много задачи на определени агенции без да осигуряваме средства. И това, което ме безпокои, е, че ще започне законодателна дейност от 2015 и е, агенцията ще има нужда от персонал, за да развива дейността, която се предполага тя да развива. След 2-3 е, години тя ще трябва да издава сертификати е, за безопасност на операторите, без да има никакви възможности да го прави. Тоест, това ме безпокои изключително много припомням, че от една страна и Комисията по транспорта и Комисията по бюджета бе гласувала за значително увеличение на бюджета на тази агенция. Danke sehr und jetzt Kühlonen. Председателят, благодаря. Марион Кюлонен. Два елемента, на които искам да се спра. За нас е важно и по въздух, и по вода да има достатъчно безопасност. Знаете, имало е сериозни проблеми в последните години и наистина е нужно да регистрираме напредък, за да знаем, че можем да гарантираме безопасност в нашия транспорт. Знаете, че сме подкрепяли успеха на осъществяването на връзки с железопътния транспорт. Това са все важни елементи. И ми се струва, че в проектите би следвало да се концентрираме върху тези, които вече са започнали, а не непрекъснато да даваме нови идеи. Кой иска да се изкаже от името на комисията? Госпожа Магабот. Уважаеми господин председател, уважаеми а, членове на комисията, за мен е удоволствие да мога да споделя нашите гледаща от името на комисията по проекто бюджета. Благодаря на а, докладчика за подготвено за подготвеното становище и всички елементи, които а, вие ни помагате да включим в нашата програма. Комисията отчита многодишната финансова рамка и необходимостта да се спазят всички елементи от предишния финансов период. Ето защо комисията смята, че ограниченията, предложени от съвета, трябва да бъдат отхвърлени и нивото на ангажираност трябва да се възстанови възстанови от първоначално предложения проекто бюджет на всички програми, като СЕВ, като а, всички бюджети на агенции. За проекта бюджетите на агенциите, които споменахте сега, а, ние използваме съобщението 519 от 2013 за това, което трябва да се случи до 2020. Ето защо ние смятаме, че тези ограничения, които се предлагат от съвета, не спазват това съобщение, което всъщност е публикувано след съответното споразумение с нужните власти. Имаше въпроси за проекта за оперативната съвместимост на подвижния релсов състав. Това е нещо, което ще предложим през 2014, така че ще са нужни допълнителни кредити и проекта трябва да бъде приключен до 2014. Не би следвало да са нужни допълнителни средства. Ако се отложи, да речем, някакво плащане за 2015, то тогава комисията ще направи нужното прехвърляне между бюджетни а, редове, както е необходимо, както е обичайната практика. Мисля, че това е а, което мога да кажа накратко днес. Благодаря ви много. Председателят благодаря. Докладчикът Роберт Зиле има последната дума. Like Благодаря за всички коментари и бележки. Това, което каза Доминик за ера, искам да коментирам. Разбира се, че а, това, което липсва като бюджет, ще трябва да се прехвърли като функции на национално равнище, така че наистина става въпрос за проблем по отношение на новата, новите правомощия на ЕРА, които не се покриват с нужните средства финансови. А ако от политическа гледна точка ние искаме една, а, един орган да а, издава съответните сертификати за а, безопасност и така нататък, но в същото време няма нужните а, хора, нужните човешки ресурси, това няма как да стане. така ли, че ще го помислим малко по-подробно. Може би има добри компромисни изменения, които ще се получат преди края на септември. Но като цяло, благодаря ви много. Мисля, че позициите на всички групи не се различават кой знае колко, като изключим, разбира се, административните разходи, така че би трябва да постигнем напредък. Председателен, благодаря. Има ли бележки по точка разни? Но преди това, нека кажа още нещо. Крайният срок за внасяне на изменения е 19 август 2014 година. С това допускам, че всички сте информирани. Good. Gibt's noch any other business? Сега има ли бележки по точка разни? Не. С това закривам заседанието което ще бъде последвано от заседанието на координаторите. То ще започне след 5 минути.